Да кажем, че предложението се приема. А сега преминаваме към гласуване на предложение за одобряване на назначаването на господин Алкир Дасамета за член на Европейската комисия. Ще ви напомня, че господин Самета ще замести госпожа Предоискайте, която, възползвайки се от случая, поздравявам за избора и в нейната страна. И така, преминаваме към гласуване на това решение. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 461 гласа общо. 347 за, 47 против, 67 въздържали се. С това предложението е одобрено. Поздравяваме най-сърдечно новия комисар Семета. А сега ще гласуваме предложение за одобряване на назначаването на господин Павел Самецки за член на Европейската комисия, който ще замести госпожа Данута Хъбнер. Вие си спомняте за нея. Е, тя отговаряше за е, кохезионната политика, за регионалната политика. И така, тайно гласуване гласуваме за е, назначаването на господин Самеки за член на Европейската комисия. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 474 гласа общо, 360 за, 80 против, 34 въздържали се. Решението е прието. Сърдечно поздравяваме Павел Самецки. А сега ще гласуваме предложение за одобряване на назначаването на господин Карел Дегухт за член на Европейската комисия, който ще заеме поста на Луис Мишел, който пък от своя страна вече е сред нас, депутат на Европейския парламент. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 472 гласа общо, 385 за, 53 против, 34 въздържали се. И това решение е прието. Поздравяваме е, новия комисар Карл Дегухт. А сега разполагаме с е, половин час. 30 минути за едноминутните изказвания. времено трябва да кажа, че списъка на записалите се за едноминутни изказвания е изключително дълъг, което естествено е много похвално е, и говори добре за работата на депутатите, но е невъзможно да се съобразим с всички желания, тъй като разполагаме само с 30 минути. Господин Кели.